преминахме към следващия доклад на господин Тадеуш Звевка. Подобряване на достъпа до правосъдие, правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове. Господин докладчик, слушаме ви. Пане комисажо, колежанки и колеги, пунктен wyjścia для мое... Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Отправната точка в доклада ми по отношение на правната помощ при презгранични граждански и търговски спорове. Б. Доклад на Европейската комисия за прилагането на директивата от 2003 година. От преди 10 години е този документ, тази директива и изглежда транспонирането в националните правопорядъци е сравнително общо заето, общо заето успешно. Естествено, различни решения са предвидели в отделните държави членки. Какво можем да кажем? Само 12% от европейските граждани знаят, че имат право на безплатна правна помощ при отвъдгранични спорове. ако, ако нито гражданите, нито дори юристите знаят, че имат право на правна помощ, тогава, тогава текста на директивата остава само на хартия. Това са просто хубави думи. Естествено, повишаването на мобилността и хармонизирането на пазара на Европейския съюз ще доведе до повече презгранични а, спорове. Броя граждани обаче, които кандидатстват а, за безплатна правна помощ остава доста малък. Малък е, защото те не, не знаят, не знаят, че има такава възможност на безплатна помощ. Поради това се отказват и от исковете си често пъти. За това в доклада си съм се съсредоточил върху едни по-ефективни кампании за осведомяване. Посочил съм и прилагането на новите комуникационни технологии, които да се е, употребят така, че да се запознаят гражданите с правата си. Интернет, портали за електронно правосъдие и така нататък. Друга една група въпроси е осигуряването на всеобхватна правна помощ. Трябва да има база данни на, на практикуващите е, това юристи със съответните е, езикови умения и познания по сравнително право. Така ще могат да се е, подбират най-добрите юристи за, за определени казуси. Защото неадекватните правилни, е, правни услуги в крайна сметка струват много скъпо. Насърчават се държавите членки да укрепят сътрудничеството между е, правителствените органи и неправителствените организации. Необходимо е да се съберат добри е, практики в областта на безплатната правна помощ, като например правни клиники и агенции, които работят про боно. трябва да се създаде една формална мрежа на правната помощ. В момента сме в момент на криза и затова е много важно държавите членки да предоставят информация за досъдебна правна помощ, в това число и консултации за альтернативно разрешаване на спорове. Това са процедури, които са особено успешни при търговските спорове. Накрая искам само да кажа, че и бюджетните съкръщения се отразяват на безплатната правна помощ. Това от твоя страна води от е, разочарование и недоверие у гражданите спрямо държавата. Мисля, че, мисля, че чрез инвестиция в тази област в бъдеще се, се реализират сериозни економии. Благодаря. Госпожа Санчес Шмидт, с вас откриваме процедурата за спонтанни изказвания. Извинете, погрешно. Мислех, че сме последващата тема. Ами тогава, господин комисар, вие имате думата. А господин Флазък, вие ли поискахте думата? Заповядайте. Господин Флазък. Благодаря. Сигурно аз ще съм единствения, който ще вземе думата по този въпрос. Мисля обаче, че това е от огромно значение. Искам да благодаря а, на колегата за това, че се е заел с темата, защото трансграничната търговия е една много а, а, важна дейност, с която се повишава конкурентоспособността. Искам да подчертая и сътрудничеството между търговските камери. Те играят много важна роля. Напълно съм съгласен с, с докладчика, че малцина са тези, които знаят, че имат право на, на, на досъдебна съдебна помощ при презгранични спорове. Също така имат право и на а, правна помощ след приключването на някои дела. Непълно подкрепям идеята да се създаде база данни на юристи, с съответната подготовка и компетентност председателя. Благодаря. Моля ви да се изказвате конкретно по това, което се обсъжда в момента. Това ще улесните работата ни. Сега даваме думата на господин Шемета, на комисаря. Благодаря, господин председател, Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на правната комисия и на докладчика за чудесно разписания доклад и за а, нескончаемата подкрепа на а, нашите е, усилия а, европейските граждани максимално да се ползват от а, това, което се предвижда за тях. Днес се говори за инструмент, който даде възможност на европейците да упражняват правото си на правосъдие в други държави членки. Това е директивата от 2003 година за правната помощ при презгранични дела. Доклада на комисията заключава, че всички държави членки са транспонирани. Няма сериозни проблеми в прилагането макар и да има различия в тълкуването в отделни държави членки. Факта, че само един казус е гледан от съда, от Европейския съд, също показва, че прилагането на директивата от правна гледна точка е задоволително. И парламента, и, и комисията обаче в докладите си стигат стига до заключението, че трябва да се подобри степента, с която се е, оползотворява директивата. Комисията вече работи по въпроса. В момента портала за правосъдие е актуализиран, така че да се повиши усвоедомеността и достъпа на, на правосъдие, както и конкретни образци формуляри. Допълнително ще се подава актуализирана и изчерпателна информация на сайта. Така ще се информират гражданите и по други процедури, например процедурата за малки искове и Европейската европейското на нареждане. Също така сме, в комисията сме събрали една едно тяло законодателни актове, в което се включва и тази директива и, и, и те са изпратени до държавите членки заедно. Не отдавна с вас тук подчертахме значението на обучението на съдебните органи и юристи, съдебното обучение. Трябва да помогнем на юристите да се ползват и да изпълняват директивата, както и на гражданите. Предвиждаме пилотни обучения, предоставяме финансиране на изграждането на една европейска платформа за обучение. На следващата финансова рамка предлагаме съдебното обучение да бъде приоритет на област, така че да подкрепим държавите членки в усилията им. Що се отнася до ролята на държавите членки, както вие подчертавате в доклада си, те трябва да поемат също част от отговорността да информират гражданите си за тяхните права. Имате в доклада няколко предложения за изменения на директивата и някои допълнителни въпроси, които да бъдат разглеждани в бъдещи доклади за прилагането на директивата. Ще отразим и ще обмислим вашите предложения в тази област. На този етап е, е по-целесообразно да продължим да се съсредоточаваме върху информирането на гражданите за правата им и, за, и да следим правилното прилагане на директивата от държавите членки. Държавите членки по време на допитване не прецениха, че е необходимо да се преразглежда, да се променя а, директивата. Но не казвам, че нищо не трябва да се прави. Трябва да се предприема действия както на европейско, така и национално ниво, за да се повиши осведомеността, да се предостави актуална информация, информационни решения, а, а, така че да се подобри достъпа до правосъдие както се казва в 47-я член, и така се изпълни от разпоредбите на 47-я член от Европейската харта на основните права. Благодаря. И така приключваме по тази тема и преминаваме към следващата. А, извинявам се, в 11.30 ще гласуваме утре по тази точка. Сега следващата точка, доклада на колегата Власък, регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане. Докладчик има думата.